giegold report european system of financial supervision review and i give the floor to mr giegold. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги! Първо искам да благодаря на моите колеги, докладчиците в Сянка, госпожа Люлинг и господин Санчес Преседо. Да благодаря за отличното сътрудничество по изготвянето на този доклад. Преди три години вече в малко по-друга е, констелация работихме по създаването на е, е, европейския орган за финансов надзор. Процесът беше много дълъг. 26 трилога със съвета бяха проведени. Дискусията е, беше много дълга. Дискусията за това по какъв начин да изглежда европейския надзор след кризата, така че той да бъде е, ефективен. След дълги и тежки преговори надзорният орган беше създаден. Три години по-късно ние правим анализ, правим равносметка сметка. Възложили сме три различни анализа. Първо надзора за осигурителните дружества, банките и пазарите. Второ макропруденциалния надзор Резултата от тези проучвания беше много интересен и подобен на онова, което показаха проучванията на комисията. Надзорните органи работиха много добре и в голяма степен изпълниха своите мандати, най-вече в законодателно отношение. Но що се отнася до други права, които ние им бяхме предоставили, надзорните органи много често не успяха да свършат своята работа става дума за случаите на неприлагане на европейското право в много страни членки. Това изобщо не се случи. Трите надзорни органа не констатираха никакви нарушения също така не, че няма никакви спорове между националните надзорни органи и европейските. Просто не бяха използвани правомощията за това на европейските надзорни органи. Това са е, наблюдава най-вече при надзорните органи за надзор над банките и за страхователните компании. Анализите показаха, че не сме постигнали целите, които си бяхме заложили. А, макропруденциалният надзор, който е важен за системния е, риск, е, също не работи достатъчно добре. Например, не толкова добре, както подобния американски орган. Те не успяха да работят превентивно а, Моят доклад прави тези диагнози, освен това ясно казва, че европейските надзорни органи трябва да могат, независимо от националните надзорни органи, да взимат решение. Към момента нещата изглеждат а, така, че а, Следствие на решенията на националните надзорни органи не може да се започне работа на европейско равнище, но бих, ние бихме искали да може да се започне процес за констатиране на нарушаване на европейското законодателство на национално равнище. С други думи, искаме да засилим правомощието на европейските надзорни органи. За това ние предлагаме да бъде улеснен достъпа до данните. Всички европейски надзорни органи трябва да разполагат със същите данни, както и националните надзорни органи. Също така трябва да хармонизират процедурите, по които работят, за да могат може по този начин да се намалят разходите. Също така искаме да се увеличат бюджетите на различните европейски надзорни органи. Европейската комисия разполага с една година, за да последва нашите предложения или да е, каже защо това не може да стане. С нетърпение очакваме отговор от е, комисията. Много бих се радвал, ако голямата част от нашите предложения, взети с е, голямо един единодуши намерят отражение във вашето предложение, господин комисар. Благодаря. Благодаря и сега давам думата на госпожа Люлин. Трябва да кажа, че също като и докладчика виждам не само дубките в сиренето относно услугите и работата, която вършат европейските органи. На преди 7 месеца обсъдихме това и аз въобще поставих под съмнение необходимостта да се извършва подобно дейност. Казах, че Европейската комисия, и то така трябваше да бъде, трябваше да представи през януари доклада за функционирането на органите, и включително надзорния орган, създаден през 2010 година. Орган, който е, в, е, в момента е, е в се променя, тъй като се разширява и задълбочава ролята на ЕЦБ. Така че не, комисия, не е работа на комисията да създава един доклад, един текст, в, в който има 65 забележки, 78 препоръки, 15 въпроса. Този доклад на практика е нечетяем, неразбираем, така че господин председател по същество също са полити, политическите е, групи са съгласни едни с други, но аз е, все още очаквам да се подобри много повече формата, защото просто не е в наш интерес. Сега господин Санчес Преседо. Благодаря ви, господин председател. Създаването на Европейската система за финансов надзор през 2010 година беше важна дата в финансовата реформа. Благодаря на, на докладчика господин Гиголд, както и на докладчиците в Сянка. Доклада излиза след решението на съда за ЕСМА. Тук се поставя акцента върху прозрачността на системата и върху възможността за обмен на информация без да се дублират задачите. Имаме и бюджетна независимост, засилване на ролята на председателите, участие в делегации и консултация до заинтересованите страни. Предвижда се засилване на диалога, засилване на прозрачността, Поставя се акцент върху правата на потребителите. Необходимо е да се засили и економическото управление, както и економическия надзор, като се прилага равното третиране на всички участващи. Оценката на системния риск също ще бъде включена в европейския семестър. Благодаря. Искате ли въпрос от господин Дартман? Yes, okay. Да, заповядайте. Uh, uh, Sanchez... Господин Санчес Преседо, благодаря ви за това, че приехте въпроса ми. Упоменахте в изказването си нещо, което бе преведено като автоматичен обмен на информация и прозрачност. Значи, по ваше мнение, автоматичният обмен на информация и прозрачността трябва да включват ролята на Люксембург като данъчен рай за мултинационалните компании в Европейския съюз. Така ли? Допълнителен въпрос. Основателно ли е господин Сонтея да се е, самоизтъква като председател на комисията, при положение, че бил председател на Дарачен рай? Yo creo que son los partidos políticos y los ciudadanos. Отговор. Мисля, че политическите групи и гражданите са тези, които определят демократичния процес. Аз Считам, че всички, които участват в европейската система, трябва да обменят автоматично информация. Смятам, че това само обслужва интересите на системата, е, намалява разходите и засилва доверието между участващите. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Няма съмнение, че темата е много важна. Е, господин е, Гигалт прави чудесни препоръки. Благодаря му за работата. Благодаря и на госпожа Люлин, която е на 85 години и за последен път участва в работата на парламента. Причината за проблемите, които имаме, не е това, че липсва да, е, разпоредби законови, а това, че те не се прилагат. На мнение съм, че са необходими общи европейски разпоредби за надзорните органи. Това първо. И второ, трябва да бъде ясно кой се занимава с проблемите. Винаги има нужда от един човек отгоре, който да оценява тяхната а, работа, за да може да гарантира равнопоставеността и последователността на работата. Благодаря. Прекратявам дискусията, дебата а, с изказването на господин Борг, комисар. Президент. Благодаря, господин председател, дами и господа. От името на комисията искам да благодаря на докладчика господин Свин Гиголт и на целия Европейски парламент за работата извършена по този доклад и за въобще работата по Европейския надзорен орган. Това доказва още веднъж необходимостта и значимостта за, надзор, за надзорния механизъм в европейските а, а, пазари. До сега имахме много голямо а, фрагментиране на пазарите и на а, правилата и това стана ясно по време на кризата. Доклада също така показва къд, кои са областите, в които може да настъпи едно усъвърш, е, съвърш, съвършенстване за, в името на заздравяването на целия сектор в Европейския съюз. Съгласни сме, че тези а, вла, че власти са а, отправни и а, реф, е, репери за подобряване и заздравяване на, на системата. Те е, бяха активни и разработиха свои собствени програма. Създаването и финализирането на банковия съюз ще е, даде ново въз, въз, въз, възможност за разгръщане на тези финансови инструменти, по-специално на Европейския надзорен механизъм за заздравяване на Европейския вътрешен пазар. Е, комисията за системен риск ще продължи да бъде висшия надзорен орган в различни е, сектори и Същ, същевременно би било още рано да говорим за допълнение между Банковия съюз и тази комисия, но това е един проблем, който най-вероятно ще разгледаме в бъдеще. Съгласни сме, че трябва да гарантираме че решенията, които се взимат, наистина са в Евро... интерес на Европа, че властите могат да изпълняват своите правомощия, като същевременно се съобразяват с ограниченията, било то на национално, било то на европейско равнище. И както и процесът на вземане на решения в рамките на управителния съвет на Комисията за системен риск би трябвало да се вземат по един много по-прозрачен и по-ясен начин. Благодаря на господин Борг. Приключихме обсъждането по тази тема. Ще гласуваме утре в 12 по този доклад. Следващият доклад е на госпожа Интвелт по публичен достъп до документи. Давам думата на докладчика за 4 минути. Uh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме възможност да направим кратък обмен на мнения по прозрачността. Бих искал да започна